Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I would like... Добър ден, дами и господа. Бих искал да поздравя нашите експерти. Господин Бьоресо, Наниели, господин Георгиев и господин Капуне. Те ще се представят преди да вземат думата. Днес след обед нашето изслушване ще бъде за нова, новото поколение свързано с това, което наричаме 5G, една комбинация от различни технологии, това, което наричаме повсеместни сенсори, малки клетки, космически технологии и изкуствен интелект. И бих искал да благодаря на членовете на ИТРЕ, които работиха по разпоредби, свързани с 5G в рамките на различни договори, включително и по кодекса, като госпора Пилар Вера, Майкъл Бони, Мия Петра Компула Натри. И имаме 2 часа и 30 минути за нашето изслушване и бих искал да помоля нашите експерти да се ограничат с изказвания от не повече от 10 минути и а, нашите депутати да задават въпросите си стегнато, за да има достатъчно време за а, да отговарят. А сега дам думата на господин Карлос Зорино, който ще каже няколко уводни думи. Благодаря, господин председател. Добър ден, на нашите експерти. Става дума за изваредно важ, важ, важна тема. А, бъдещето на цифровата економика, а не бъдещето в цифрова економика. Европейският съюз отбелязва известно закъснение в тази област. Не разполагаме с средствата, за да наваксаме е, научно-техническото си закъснение спрямо Япония, Корея, е, Китай е, и така нататък. И бих искал да знам какво мислят нашите експерти за това. Но може би това закъснение ще ни даде известно преимущество. По този начин, може би, вместо да копираме, ние ще иновираме, като стъпаме на основните ценности, прозрачност, човека в сър... сърцето на а, науката и така нататък. Бих искал да се спра на две програми. Аз бях докладчик на Wi-Fi for You. Със съжаление, не раз... Европейската комисия не разбра значимостта на тази крупна инициатива. Успяхме обаче да създадеме една цялостна мрежа и начин за създаване на, европейска цифр, на европейско цифрено самосъзнание. 5G е проект от огромно значение както за Европейският парламент, така и за Европейския съюз. Новата МФР 2021-2027 година включва е програма за цифрова Европа. Успяхме да договорим необходимите средства за програма, която е почива на европейските ценности, конкурентноспособност и отвореност. По този начин Европ... Европа и Европейският съюз ще се свържи отново със своите граждани. Благодаря много. Ще разделиме нашето заседание на две. госпожа Пилер, де Кастия Вера, която е докладчик за Европейският електронен комуникационен код, ще вземе думата. Няма благодаря на всички наши експерти за това, че са тук и ще имаме възможност да обмениме мнения. Първо, що се отнася до, свър... до свързаността? свързаността е, е, е условие си, си, си, некванон, за да може Европа да бъде в челните редици на е, световното развитие. Става дума за свързаност на градовете, транспорта, здравеопазване и други. Е, всички осъзнаваме, че сегашното статукво няма да позволи на Европа да се здобие с висококапацитетната инфраструктура, която ни е необходима. Трябват ни милиарди в инвестиции, голяма част от които трябва да бъдат предоставени от частния сектор. Но ако ние не създадеме някакво насърчаване, няма да можем да е, набереме средствата за тези инвестиции. А, е, така че правиме всичко възможно, за да стимулираме инвестициите чрез създаване на една регулаторна рамка, която създава е, стабилност. Използване на съществуващите съоръжения, създаване на висококапацитетни мерки, всичко това на основата на лоялна конкуренция. Ще, ще, ще, ще постигнем свър, свързаността Като освободиме а, частотните ленти до края на 2020 година и така ще постигнем, е, ще създадем 5G. Европа е в уникално положение е, тя има възможност да напредва. Нека не забравяме, че става дума за един пазар, обединяваш 500 милиона потребители с БВП, което представлява около 23% от световното БВП и голям процент от световната економика. Но а, свързаността наистина е условие sine qua non, ако искаме да постигнем истинска цифрова Европа. Благодаря, госпожо Пилар от Кастио Вера. Вие казахте, че това ще ни даде възможност да, да се включим в челните редици, може би за първ път през живота. А сега първата, първото заседание Двама експерти ще представят своите презентации. Антонио Капоне, който е преподавател в техническия университет в Милано, който ще ни представи 5G, сегашните и бъдещите поколения мрежи. Господин Капоне, имате 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че ме поканихте. Следващите няколко минути ще се опитвам да отговоря на някои от въпросите, свързани с 5G Нека да започнем с един въпрос, един общ въпрос. Защо 5G е по-различен? С какво 5G е по-различно от предишните поколения мрежи? Според мен има три основни разлики. Ще се опитам да ги обясня. Виждате този, а, тази схема на а, триъгълник, който всъщност описва 5G. И, но тук става дума за триъгълник, не за квадрата, не за кръг. Защо? Защо? За, защото тук имаме различни а, измерения. От една страна свързващите съоръжения, т.е. от друга страна мас, масивен интернет на нещата, както и шир, широколентната свързаност, т.е. 5G, 5G може да обслужва огромен брой приложения. Второ нещо, което искам да обясна. 5G ще използва изцяло технологии, виртуалните тех, технологии и създавайки безкрайно много виртуални мрежи, които могат да бъдат приспособявани в зависимост от приложенията. Втората разлика всъщност е, че 5G предоставя една мрежа, която може да бъде раздробена, разпределена и да бъде управлявана от новонавлезлите оператори в сферата. Трето. 5G ще използва изцяло мобилното мобилните съоръжения, т.е. ще бъде много по-близо до крайния потребител. 5G е, има не само проводници, но също така да предоставя и платформи за приложения и за предоставяне на услуги. Това са основните три разлики. Това са и причините, поради които считаме, че 5G дава най-огромни възможности за създаване на допълнителни приложения. Но защо да се възползва. Защо, възползвайки се от тези възможности, възползването от тези възможности е толкова важно за цифровата економика? От години вече говорим за цифрова економика, но а, вис, високата свързаност, която предоставя 5G, е нещо, което още не е осъществено на а, практика огромния брой приложения, които създаваме, които се, се в Европа могат да бъдат разгърнати в огромен брой отрасли и 5G може всъщност да а, бъде а, една обвивка, материална обвивката на е, изкуственият интелект. Дали ще се възползваме или не от възможностите предоставени от 5G, е, може да има огромно огромни последици за економическото бъдеще на Европа. Под, под въвеждането на 5G дава въз, възможност за въвеждане и разгръщане на иновативни решения чрез мрежа, която може да се използва вместо за, все, за всеко едно приложение да се създава отделна мрежа. Както и може да доведе до много резки промени и а, много новаторски решения, както, например, а, това се случи с смартфоните. За разлика от а, традиционния интернет, 5G е по-скоро вокално насочен и различните приложения не могат да бъдат разгръщани в а, глобален мащаб. Затова е И по този начин европейската економика може да се възползва от стоеността добавената стойност, произведена от 5G. Е, Сега, кога... Третия въпрос, петият ми въпрос е какви са полките, които извличаме от е, различните експерименти, които в момента се провеждат в е, Европа. Аз раз, проучвали сме а, експериментите, в които в момента се а, провеждат от Водафон с 28 партньора, с, с общ като общата а, финансирането на проекта е 90 милиона. Според мене Въпросът е следния. Тези експ... експерименти могат ли да докажат а, разликата между теорията и практиката? А, разбира се, това, което 5G може да. Това, с което 5G може да допринесе, започва с много натрупване на трудни като, като цяло трябва изцяло да се, да се променят взаимоотношенията между компютърните технологии и другите отрасли. и какви са предизвикателствата, пред които ще бъдем изправени през следващите години. Вероятно знаете, че в а, повечето страни след 5G ще бъде предлагано на пазара след а, дълги години изследвания и изпитания. Същевременно обаче не, не бива да смятаме, че сме постигнали всичко, което можехме да постигнем и че от тук нататък е необходимо само да се комерциализира 5G. Има още много какво да се направи и след, в следващите години ще покажат доколко потенциала на 5G може да има наистина последици за разкръщане на економиката. Е, Необходимо е бързо въвеждане на, 5, на мрежи 5G в всички държави членки. Знаете, че европейският пазар е, може би, най-конкурентният пазар в света, но е необходимо да се управляват по много по- ефективен начин инвестициите, особено в областта на инфраструктурата. От друга страна има най-различни е, е, ограничения, що се отнася до електромагнетичните емисии в различните държави членки. И това може да бъде известна прежде. Но необходимо е да има и по-широко сътрудничество между различните оператори в телекомуникационният сектор. Не същевременно трябва да се стимулира развитието на отделните екосистеми за да се постигнат решения, които да отговарят на местни, на нуждите на локално, регионално и национално равнище. Същевременно трябва също така да се насърчават инвестициите в стартъп компании, иновативни предприятия. 5G е наистина огромна възможност за развитие на цифровата економика в Европа. А, всъщност наши, нашите разлики могат да се превърнат в преимущества, ако има а, добро управление на процесите. Необходимо е също така да се насърчава между отрасловото сътрудничество и сътрудничество между различните оператори. Благодаря ви. Много интересна презентация. Според мен най-важното е ако не се възползваме от всички възможности, предоставени ни от 5G, това може да има а, тежки последици за европейската економика. Сега давам думата на господин Даниел Гергиев от GNSF, който ще ни представи преимуществата и ограниченията. Господин Георгиев, разполагате с 10 минути. Thank you, Chairman. Ladies and gentlemen, it is an absolute pleasure uh, to be here. Благодаря, господин председател. За мен е огромна от огромно удоволствие да бъда днес сред вас, за да поговорим за тази изключително важна тема днес. Представлявам GSMA, Глобалната асоциация на мобилните оператори, която представлява над 250 компании, които са част от операторите на световно равнище. Каква е целта на нашата асоциация? Да помогне на правителствата да се свържат всичко и всички за едно по-добро бъдеще. Също в началото на изложението си бих искала да ви обясня какви са амбициите на индустрията по отношение на предстоящата епоха на 5G мрежата. Целта е да има неограничено, безопасно и надежно използване на интернет за цяло всички участници в обществото, да предоставим новите економически мрежи по новаторски начин, чрез партньорства или чрез индивидуални новаторски решения, да се насърчи в развитието и трансформацията на вертикалните индустрии чрез въвеждане на нови практики и процеси, да предизвикаме днес с революция в ам, потребата на мобилни устройства и накрая да създадем нови възможности за създаване на нови методи на използване на 5G, за да има истинско търсене на тези технологии и нужните амбиции, потребности за мащабното разгръщане на мрежата. Нека да си какви са амбициите ни. Миналата година решихме да проведем едно проучване и попитахме а, а, хора от а, 60 развити а, държави по света какво очакват те от а, 5G технологиите. Имаше възможност да изпълня повече от един отговор в въпросника ни и на въпроса ни към, нашите, към потребителите какво очакват те, както виждате, повече от половината очакват от тях по-добро покритие и по-висока скорост. И сега няколко думи за това как, къде е мястото на Европа в сравнение с останалите. Разполагаме с а, екип, който се занимава с наблюдение на развитието на 5G технологиите по целия свят, като е предвидено да продължаваме да го правим до 2025 година, като се очаква Южна Корея да продължи да играе водеща роля. Очаква се до 2025 година там да се стигне 59% покритие от 5G, следвани от Съединените щати и Япония. След това е, в класацията се нарежда Европейския съюз с 28 държави членки, Китай и останалата част от света. Държа да отбележа, че пете економики, в които се включи Европейския съюз, 28 държави и членки, ще представляват над 70% от общото разгръщане на 5G мрежа 2025 година. При след това има много, голямо, много големи съществени разлики между отделните държави и членки. Всъщност в някои държави се справят много добре в сравнение с Япония и Съединените щати, например. Но както виждате, около 2 трети от държавите членки всъщност ще са под средното равнище за Съюза, а в една трета от държавите членки покритието е под половината за средното на Европейския съюз. Защо бих искал да се съсредоточа върху политическите въпроси и политическите предизвикателства? Съвсем накратко бих искал да кажа няколко думи за въвеждането на кода, някои от аспектите на политиката на гладчестотния спектър и някои аспекти на политиката на разгръщането в Европейския съюз преди да започна изложението си по същество, бих искала да, да благодаря на ваш господин председател и на цялата ви парламентарна комисия за опита да се даде на Европейския съюз много стабилна основа. Сега сме на етапът на довършване на предложението и трябва да отбележим, че държавите членки се основават на много дългосрочна визия. Всичко зависи от два фактора. Първият са амбициите на държавите членки и това до каква степен те вярват, че действително 5G ще донесе технологията, ще обладетелстват цялостно гражданите и економиката. И също така да си за сметка колко е важно да се инвестират краткосрочно, за да има дългосрочни облаги. И така нека да започнем с, с радиочастотния спектър. Важно е да се отбележи, че спектърът ни в Европа може да помогне 5G да се превърне в а, действителност или да го възпрепятства разгръщането необратимо. Обобщил съм коментарите си в пет области. Много е важно да се отбележи, че разполагаме с да, да се предостави нужното, нужните чистоти, да бъдат дадени лицензите възможно най-бързо и на подходящи цени. По отношение на предлагането, много е важно да има достатъчно големи части от спектъра за операторите, за да може 5G да отговори на очакванията на потребителите по отношение на скоростта, т.е. очаква се между 80 и 100 МГц в обхвата C и от 1 до 26 ГГц за оператор. Много е важно при отдаването на лицензиите да има реалистични и достижими цели, които да насърчат инвестициите нужни за разгръщане на 5G мрежата. Преди няколко седмици публикувахме работен документ за най-добрите практики за възлагане и знам, че говорим за възлагане, а не за търкове процедура, защото няма как да има е, един подход, който се прилага към всички, но е, сравнихме най-добрите практики на, светивно, на световно равнище и установихме, че най-добрият начин е да се подат кандидатури за възлагане на частите от спектъра. И накрая по отношение на определенето на цената, убедихме се, че е много важно да се определят правилно цената, тъй като ценообразуването и годишната такса имат много голямо значение. И трябва да се има правит, че цените би следвало да насърчават по-голяма свързаност в дългосрочен план, а не да са инструмента за краткосрочни печалби за държавата. И така, какви са предизвикателствата? На първо място е, е обхвата С, което е новаторски подход и което е, е много важен аспект от техническа гледна точка и към момента Европейски съюз е много консервативен и е, обезкуражава достъпът до тази част от е, радиочастотния спектър, което всъщност е, ограничава и достъпа на мобилните оператори и на частта от спектъра, който е на тяхно разположение. Говорейки за обхватът е много важно да си има предвид, че е, имаше много силни усилия за преодоляване на разпокъсаността. Европейския съюз започна с много добра отправна точка. Той ще беше като цяло силно хармонизиран, но ам, Междувременно се отдадоха малки части от спектъра на много голям брой участници и затова Европейския съюз трябва да се положи усилия отново да продолее тази разпокъсаност. И накрая трябва да се работи по голяма степен за синхронизацията и е, координацията, защото ми се струва, че в момента в Европейския съюз няма достатъчно опит в работа с обхвати в тази част на спектъра и ако не се използват правилно схем, методите за синхронизация, няма как да се отговори на това предизвикателство. Професор Капан току-що постави въпроса за нуждата да се разгледа държавите членки, които към момента не отговарят на препоръките на Европейската комисия и на международните е, ръководни насоки от 1999 година. Тоест към момента по-малко от е, една трета от е, населението на Европейския съюз в момента страда от по-низко скоростен интернет заради този проблем с а, а, електромагнитното поле. На тази карта виждате политиката на отделните държави членки с, с това колко време отнема издаването на лиценз, който е между от, от диапазон от 3 месеца до 24 месеца. Освен това, много често има различни равнища, на които трябва да се работи. Тоест, бюрокрацията се оказва огромна пречка пред бързото разгръщане, разгръщане на мрежата. Очаква се да се увеличи 2 до 3 пъти боят на мощностите. Често се говори за до, от 10 до 100 пъти увеличаване на мощностите, така че очевидно няма да е лесно да се стигне до това равнище на разгръщане, ако не бъде опростен и приведен в съвместимост процеса. Важно е, че, важ, вярно, е, че разполагането на по-малки установки е добро решение, но определено не може да бъде панацеята, защото по този начин няма да имат възможност операторите да се, да, да се възползват от всички чистоти, да които са на тяхно разположение, т.е. 700, 800, 1200, 1600 и нататък. Тоест има допълнителни възможности за покритие. И искам да завърша с а, по-положителна нотка. Всички тези предизвикателства всъщност за мен са възможности, тъй като всичко е в ръцете на държавите членки и зависи от тяхната способност а, да имат а, колективни амбиции и заедно да по... заемат а, ръководна позиция повече от всякога имаме нужда от е, истинско другарство, от истинска солидарност и истинско лидерство в опит е, взаимно да се подкрепяме, а не само всеки да се скоточава върху това, което се случва в неговата държава членка. Би следвало да насърчим онези, които имат нужда е, да се справи по-добре, за да може Европа като цяло да се справи по-добре. Благодаря ви. <clears throat> <clears throat> Let me say, um, two things really surprised me Изненадаме факта, че в Германия, родната ми страна, сме под средното равнище за Европейския съюз по отношение на биците ни поне, което ме изненадва, защото а, като слушате германски политици, оставят впечатлението, че ние сме далеч напред пред останалите. А, също така ме очуди и очакването на колена трета потребителите за по-низки цени на условиите. И сега имаме възможността да зададем въпросите си към експертите. Госпожата Къстио, имате думата за една минута. Благодаря ви. Най-напред благодаря и на двамата ни гости. Представихте ни различни аспекти, от което си създадохме цялостна представа, за което ви благодаря. Имам два въпроса. Първият е към господин Капоне. Обяснихте ни защо разгръщането на 5G мрежата е толкова важна за европейската економика. Напълно съм съгласна с вас. Но въпросът ми е следният. В момента често се сблъскваме с а, нежелание за инвестиции. За момента се смята, че инвестициите нужните инвестиции са прекалено големи, докато не е ясно какви са възможностите за облаги за бизнеса. Тоест, това, което казвате е чудесно за бъдеще, но за сега не ни е ясно какво можем да спечелим на този етап от разгръщането на интернета на нещата, например, и как всичко, как всъщност ще се гарантира възвръщаемост на инвестициите ни. Това са въпроси, които хората отправят към мен. Един въпрос към Даниел. На последният си слайд показвате нуждата от колективна, колективна солидарност и колективно лидерство, което действително е много важен елемент от цялата тази машина, която представлява Европейския съюз. Но какво е мястото и каква е ролята на Европейската комисия, на Европейския парламент, на всички останали институционални субекти. Те също би трябвало да играят своята роля и играят своята роля. Така че, какво би следвало да предложи Европейската комисия за бъдеще? и как Европейския парламент може да отстоява общото бъдеще за този сектор. Други въпроси, господин Куличек. Já bych se chtěl... A, pardon. Eh, já zeptat obou dvou eh, panelistů. Бих искал да запитам двама ви един и същ въпрос, ако не възразявате. Имайки преди това, което става в Япония, в Южна Корея, е много впечатляващо, разбира се, но не се ли дължи това на обстоятелството, че там телефонната инфраструктура е различна от нашата, тя е наследена, но поради особеностите на тази телефонна инфраструктура и Корея, Южна Корея и Япония при друга гъстота на населението, разбира се, също е, могат да си позволят този преход. Докато ние тук е, ще трябва трикратно да разгърнем инфраструктурата. Али, в големите градове е лесно, е, но в слабо населените части и да... Е, Италия, Франция, Полша, например, по границите в Чешката република и Германия, Карпатите, гъстотата на населението е, е ниска и просто няма стимул да се разгръща такава инфраструктура. Така че това е въпроса. Дали те са толкова напред, просто защото са предпочели друга телефонна инфраструктура в сравнение с нашата. Впрочем, става въпрос за 100% е, покритие на националната територия, независимо от гъстотата на населението. Други има ли? А, госпожа Тоя. Благодаря, господин председател. Аз имам няколко въпроса на вниманието на господин Капоне. Той описа положението. Така че да ни убеди в потребността от сериозни мащабни капиталовложения в инфраструктурата, която да приеме всички тези нови приложения и, и услуги. И в тази връзка вие споменахте промишлеността какво предвиждате вие в това отношение? По отношение на обществените услуги, на държавната администрация, неща, които са от интерес за гражданите. Да, производствени приложения, разбира се, но и възможности за подобряване на качеството на живота, на бита. Предвиждате ли някакви сериозни промени? в това отношение или, или все още се са на етап на разработка тези местни цифрови услуги. adesso le cose sembra che si muovano anche dal punto di vista delle pratiche di aggiudicazione, come lei diceva, però ricordo quando abbiamo fatto in questo Parlamento l'approvazione. Сега казвате, че по отношение на възлагането, на сключването на договори, нещата се движили. Е, по отношение на, на частотния спектър. В някои страни, като Италия, например, се създава е, впечатлението, че е, операторите някак не проявяват кой знае какъв интерес. Не, не са се забързали особено, за разлика от потребителите по-скоро. Говорим за частотния диапазон. И не знам, ако вложим малко повече пари, е, макар и това да ни струва скъпо, дали не бихме могли да подтикнем процеса? Благодаря. Ако нямате други въпроси, колеги, аз бих си позволил да задам един въпрос за изпитанията на 5G в Милано. Е, с радост научавам, че фирмата IBM, в която на времето работих, е, се е включила в тези изпитания. Но този експеримент доведе ли до някакви практически решения и разговори за такива? Е, ако може да ми отговорите, сега да чуем докладчиците Капоне и Георгиев. Нека да започна с въпроса за капиталовложенията, зададен госпожа Кастиловера. Това вероятно е ключът, наистина. Е, трябва да, да осъзнаем, че общо заето, е, по-специално в Европа, но, но общо заето, мрежовите оператори през последните години са подложени на силен натиск поради а, е, а, постоянното по години напоследък намаляване на средните е, приходи на потребител. Те междувременно продължават да инвестират в е, инфраструктурата, специално за нуждите на четвъртото поколение, на 4G. Сега искаме да вложат още средства за 5G, чисто нова инфраструктура. Е, в някои страни, особено получаването на достъпа, лицензирането на частотата, нали, достъпа до, до, до спектъра струва страшно много. У нас, например, операторите са заплатили сега близо 6,5 милиарда евро. И значи рентабилността на мрежовите оператори намалява значително. Е, е, разбира се, що се отнася до подходите към разполагането, към изграждането на мрежата, те така накрая ще се стремят към бързо откупуване, бърза възвръщаемост на вложените средства. Към това, като добавим, че пазарът е крайно конкурентен, пазарът на мрежови услуги, трябва да се създадат такива условия отгоре, че операторите да имат гарантирано възвръщане на, на вложените средства. Разбира се, самите услуги могат да отнемат повече време. Защо? Е, ако е, вземем потребителския пазар, сравнително лесно може да се види въздействието на всяка нова, новопоявила се технология. Почти 100% от населението има днес е, така наречения интелигентен мобилен телефон и прогнозирането е сравнително лесно. Ако вземем обаче промишлените потребления, стопанските, потребле, е, стопанските приложения на тези нови услуги, там те първат от, от нищото трябва да се изграждат решения, подходящи за потребителя. Това, разбира се, изисква средства и време за разработка, наред с влагането на средства в инфраструктурата. Това, това е важен момент. И, и трябва да се види в кои, кои части от света ще могат кога да си позволят какви инвестиции. Първите, разбира се, ще спечелят, е, тъй като ще могат след това да разпространяват своите решения на останалите. И тук дали, проблемът е такъв. Желая ли Европа да бъде сред първите? И не е лесно, не е лесно да се управлява, да се, да се направлява е, политиката на, на няколко държави, е, европейски държави, които не споделят непременно един и същ политически подход. Ако видите различните подходи към търговете за е, разпределяне на чистоти, ще разберете за какво говоря. Е, що се отнася до покритието, в селските райони. И ами, това също е проблем, нали? Ние не нали, може да се питаме каква би била рентабилността на е, е, едно капиталовложение в градските населени места. А може да си представите колко по-сложно стои въпроса в слабо населените селски райони. Има обаче някои конкретно услуги, които могат да повлияят драматично върху економиката, но пък се нуждаят от непрекъснат обхват, непрекъснато покритие. В това число там, където нямаме гъс, гъстота на потребителите. И ами да вземем е, авто, <coughs> автономните автомобили. Нали? Е, един автомобил без водач е, трябва да, да, да разполага с мрежата навсякъде.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 насочат вниманието към <coughs> предимствата в промишлеността, е такава, че там може да се очаква значително по-висок економически ефект от новите технологии и услуги. Но разбира се, държавата, държавни сектори, обществените услуги са сред е, областите, в които е, можем да очакваме сериозен положителен ефект от внедряването на 5G и няколко примера да ви дам, да получите по-добра представа. Един от секторите, които според мен, едно от направленията, е, е, в които държавният сектор може да, да реализира сериозен положителен ефект е здравеопазването и здравните услуги. Една свързана линейка, например и за оказването на неотложна медицинска помощ. Когато времето, сроковете са от съществено значение, ако е възможно веднага да започне лечението с е, дистанционно видео до болницата, до консултиращия специалист, дори още в, в самия автомобил може да започне операция и така нататък. Но не само това може да се намали себестойността на здравеопазването в Европа, просто защото е, в редица случаи ще може да се мине без хоспитализация или с по-кратка хоспитализация, тъй като пациентите ще могат да бъдат наблюдавани в дома си. И оттам качеството на, на услугата, качеството на живота на трайно хоспитализирани лица може значително да се подобри. My sector, education, also can benefit a lot from uh, uh, from 5G because, of course, you know we we know that the и разбира се, моята професия, образованието, може да извлече огромна полза. Е, младежите, подрастващите, учащите се могат да взаимодействат помежду си по начини, те вече го правят, прочем, съвсем различни от тези, е, с които разполагахме е, ние. Те вече са други хора. Общуват по различен начин и а, учат по различен начин. Така че, щем не щем, ние, преподавателите, ще трябва да се пригодим към начина по който младите освояват знания – в контекста на социални общности. Социалната общност е, е от фундаментално значение е, в образованието. И още повече, като си представите, тези общности е, могат да бъдат цифрови общности, не непременно пространствени. И най-сетне, разбира се, интелигентните градове, за това се говори от много години, нали? Е, но една от е, причините, по които все още е, не е сбъдната мечтата ни за интелигентния град, се свеждат до липсата на сравнително ефтина и достъпна свързаност. И много от тези услуги ще могат да бъдат обезпечени от 5G. Това е едно от големите предимства на, на петото поколение. И впрочем, когато е, говорим за интелигентните градове, общо взето е, говорим, имам, е, говорим за сравнително ниско скоростно предаване или свързаност. Нали, ние фактически получаваме достъп до цифровите услуги само чрез екрана на телефона си. Но това не е единствения начин. В така наречени интелигентни среди услугите е, могат да бъдат не само ниско, ниско, нискочастотни, е, където обемът предавани данни е сравнително малък. Нали? Може да имаме и богати интерфейси, е, основаващи се на високоскоростен интернет, е, в околната среда, с които може да общувате без непременно да ползвате телефона си. И за това ще способства също 5G. Господин Георгиев. Е, благодаря. Когато ме помолиха да съкратя изложението си до 10-минутно, трябваше да изпусна някои от нещата, които бях приготвил, сега бих мог да доразвия в отговор на зададения въпрос. Ам, ако погледнете това, което се прави в нашата организация до сега и по-настоящем, е, е, сочи красноречиво, че сътрудничеството, обменът между различни страни вече носят плодове. Разговорът между партньори, е, сравняването на постиженията се оказва много полезно. Е, и фактът, че двете водещи институции в случая, наред със своите членове, са си подали ръка, е от фундаментално значение. В отговор на въпроса какво може да направи комисията, европейската, Европейския парламент, би казал, все така да окоръжава, да насърчава държавите членки да търсят все по-високи постижения. Всичко, което говорих до сега, в края на кращата е в ръцете на държавите членки. И трябва непрекъснато да се упражнява добронамерен натиск. <laughs> Съжаление, Европейския съюз не е една държава. 28 са. И, и няма, няма как да минем без взаимодействие, без сътрудничество. За да можем да се конкурираме с отделни страни, нали, които имат това предимство, като Корея, САЩ, Китай и Япония. И за Корея, ние сте абсолютно прави. Южна Корея е сред съвършените, мога да кажа, примери на водещи позиции в 5G. И разбира се, тъкмо, защото това е малка, гъсто населена страна, тя вече има предимство по отношение на 5G. По наши прогнози е, до 25-та ще се стигне до 60% 5G в Корея, но, но, но това се дължи и на прагматичния подход към политическите альтернативи. Миналата година бе е, възложен диапазона C, милиметрови частоти също, в, в огромни обеми и, и до 800 МГц на оператор, което е невероятно. И след това, ако видите условията, нормативната среда, която са създали, те са се постарали максимално наистина да насърчат това активно отношение, е, тези лидерски амбиции. А, сега, Европа, в известна степен и САЩ, предвид територията на страната, започват малко по-назад, от, от по-неизгодни позиции. В Европейския съюз чисто и просто 28-те ще трябва да работят заедно, да работят колективно. И тук имаме някои предизвикателства, наред с това, пред които Южна Корея не е изправена. нали, слабо населените селски райони и така нататък. И обаче условията, политическите е, е, послания трябва да бъдат още по-примамливи, още по-привлекателни за потенциалните инвеститори. Е, поради което това казвам. Всичко, което се прави от тук нататък, още на транспонирането на частотния кодекс и нагоре, трябва да бъде на висотата на колективната амбиция. И то една висока колективна амбиция. Благодаря. С това приключваме първата секция, първата част от е, е, този семинар. Сега можем да пристъпим към втората секция, ролята на спътниковите съобщения за 5G и е, приложенията, свързани с изкуствения разум Нашите докладчици са първо господин Стефано Аниели, директор на Европейски институционални въпроси в Естелсат. Той ще ни запознае с ролята на спътниковите технологии за 5G. Онези, които си спомнят на времето Джовани Аниели и проявяват любопитство, трябва да кажа, че с нашия докладчик те не са роднини. Благодаря, господин председател. Да, не, не съм роднина на бившия собственик на Фиат. Ще говоря не само в, за ролята на спътниците в 5G мрежите, но просто ролята на спътниците за бъдещето и цифровизацията. Затова първо ще се спра на стоеностните вериги, бъдещи насоки. Второ, ролята на спътниците в борбата срещу цифровите разлики или разделени и интегрирането на спътниците в 5G и в интернет на нещата и след това ще представя моята заключение сега с да кажа каква е моята гледна точка. Аз съм представител на, на целият отрасъл, свързан с, с пътниците, производство, изстрелване и използване. Важно е да кажем в отговор на господин Зорино, който за съжаление вече ни напусна, че Европа беше лидер в областта на спътниковата спътниковото използване. Операторите на спътници, сателитните оператори, са единствените оператори на тази инфраструктура по смисъла на новия кодекс. Ако има една дума, която трябва да запомним, е, че спът, отраз, спътниковия страх отрасъл се развива. Това, са, това касае както традиционните отрасли, видео а, и други, както и новите, новопоявилите се от, отрасли, телекомуникация и цифровизация. Целта е да има свързаност без, без граници, както вече каза преждеговорищия. Целта е да бъдат допълнени съществуващите мрежи с цел предоставяне на повече услуги, свързването на корабите, на самолетите в случай на бедствия когато това е единствената възможност за комуникиране. цитирам също така филм, в който играеха Елизабет Телър и Уърн Бити. Какви, какви са а, преимуществата за използване на спътници? Първо, бърз пренос на огромни количества данни при раз, телеразпръскването. Спътникът може да предоставя много услуги, телевизионни, мобилни мрежи и утре 5G и интернет на нещата. разликите в цифровизацията в Европейския съюз. Въпреки целите а, на Европейската комисия за 2020 година все още има огромни разлики в Европейския съюз. До 2020 година трябваше да има широколентово покритие за всички в Европа. Все още обаче 80% от гражданите на Европа нямат достъп до тази услуга. Вижте какво се случва в селските райони. Те въобще дори не разполагат с 30 мегабайта на секунда. 8% от територията въобще не, не се радва на покритие и не е свързана, докато 53% имат трудности за свързване. Сега разполагаме с нов кодекс, който призовава за създаване на така наречената гигабит, на гигабит общество, т.е. с покритие 100 мегабайта секунда или, както казва Аристотел, напредъка не струва нищо, ако не включва всички. Или, ако цитирам Волтер, по-доброто понякога е унищожително за доброто. Европа иска да бъде в челните редици в цифроватизация, но за това първо трябва да осигуриме покритие навсякъде в Европа и по-специално селските райони. Селските райони представляват около 50% от територията на Европа и 20% от нейните граждани. Тоест, около 20% е, не разполагат с необходимите услуги, т.е. на тях трябва да им се от, е, предоставят тези услуги на достъпни цени и то колкото се може по-бързо. Е, Безпрепятствано свързване на Европа и на отдалечените райони. Новите инвестиции обаче ще а, включват новите маршрути, нови територии. Както казах, с сателитите имат все повече и повече обхвата. Те, те дават все по-сложни е, предоставят все по-сложни услуги. Сега да се върнем към 5G. Няма да ви обяснявам какво представлява триъгълника, който ни обясни Антонио Капоне. Целта е обаче услуги да има навсякъде, те да бъдат достъп, достъпни навсякъде за да имаме наистина пълно покритие от 5G. Важно е не само да бъде обхванато населението на Европа, но и всички територии, защото в, в, в противен случай просто това може да бъде ограничаващо за някои дейности. От една страна, никоя технология не може да предостави преимуществата на 5G и от друга страна обаче няма и приложение, което да а, предоставя всички тези условия за доброто функциониране на 5G. Затова трябва да има интегрирани а, процеси с цял използване на правилните приложения в правилния момент. Ако 5G е достатъчно гъвкав, е достатъчно гъвкаво особие, то още от сега можем да проектираме бъдещите му приложения. А петке изисква оптично фиброви мрежи, но не можем да разчитаме само на това. Необходимо е да се използват различни технологии. Спътниците ни не могат да бъдат използвани за всякакъв вид услуги, но могат да бъдат да осигурят отлично някои услуги, като бързо разгръщане на а, установки в непокритите райони, а, свързано с, с мобилни възли, а, сам, самолети, а, влакове и други интернет на нещата съвсем на бързо. Тук също ос, основно понятие е ин, интегриране и повсеместност. Виждате пример на приложение на спътникови технологии в, а, за интернет на нещата. Целите са едни, посланията са едни, споделяме едни и същи честоти. Още веднъж интеграцията не само е възможна, тя е необходима и а, от огромно значение заключва заключение. С сателитни, спътниците предоставят широк обхвата и повсеместност. Това означава преодоляване на цифровото разделение, което е все още много значимо и присъстващо в Европа като същевременно това се извършва на ниска цена. Важно е да има разгръщане колкото се може по-рано, колко може по-бързо, за, за, за, за насърчаване на инвестициите. Не можете да кажете на хората, останете да си живеете в отдалечените краища и като но нямате възможност да, и достъп до а, високоскоростен интернет. И в заключение, още веднъж, няма никаква а, причина цифрови, цифро, да няма цифрова свързаност за всички европейски граждани и съответните услуги, които проистичат от това. Спътниковите технологии трябва да бъдат включени в всички политики, като по този начин се насърчава разгръщането на широколентовия интернет и 5G. Ами, Спътниковите Пътниците са също така, както вече казах, от огромно значение в разрешаване на кризи. Необходими са частни инвеститори от страна на а, търговските спътникови оператори в Европа, като а, Airbus и благодаря ви много. Thank you very much, Mr. I, <laughs> listening to this... Много ви благодаря, господин Аниели. Докато ви слушах, ми хрумна нещо малко штуро. Като си имам предвид, че метрополисите стават все по-огромни и все по-невъзможни за контрол, а че пък големи региони се обезледяват, може би трябва да започнем от обратната страна, т.е. на първо да разгърнем 5G мрежата в всичките райони. А сега продължаваме нататък с следващият ни гост, господин Мартин Борхенсон, който ще ни представи гледната точка на изкуствения интелект проекта. Благодаря ви, господин председател. Уважаемите на Европейския парламент, за мен е удоволствие и чест да бъда днес сред нас тук и ще ви представя нещата малко, малко по-различен начин. Ще започна с един въпрос след което ще ви кажа няколко думи за изкуствения интелект и за значението на 5G технологиите. Надявам се, нямат нищо против с този план. Казвам се Мартин Бьоренсон и съм а, един от сътрудниците на компанията 2021.ai. Работим вече над 10 години в областта на изкуствения интелект и искам да споделя опита си с вас. Първо по отношение на свързаността и 5G бих искал да започна с следния въпрос. Бих искал да даря данните си, както личните си данни, така и данните на цялото ми семейство на Европейския съюз, на моята страна, Швеция, на региона ми и на общината ми и на всички други обществени организации, които биха могли да се възползват от тези данни. И за това ми трябва свързаност. И не го казвам, защото смятам, че идеята е нелепа, а защото смятам, че по този начин ще дадем, ще подадем огромни възможности на всеки един от тези участници да създаде едно по-добро общество, възоснова на нашата възможност да дарим данните си. Та трябва да се един начин, по който гледаме на отделните лица в контекста на защитата на личните данни. Нека да продължим с изкуствен интелект на световно равнище. Ето така изглежда картината. Може би не отрицателна сама по себе си, но може би има и потенциал в Европейския съюз, който не сме използвали напълно. На първо място не сме сред страните, които са водещи в областта на изкуствения интелект. Нямаме ясна стратегия в това отношение, нямаме, разполагаме с водещите умения в университетите ни и също така няма никакво събиране на данни в голям мащаб или с голямо разнообразие. Ако погледнете как изглеждат нещата на световно равнище, става ясно, че китайците са малко над нас. Те имат два основни актива. И не разбирайте погрешно. Разполагат с 1,4 милиарда души население и нямат регламент за защита личните данни. А пък вие вероятно сте или в Фейсбук, или в Инстаграм, така ще разполагат с всичките ви данни и имат най-добрата експертиза. По отношение на националните стратегии, е, Китай има стратегия за изкуствените интелект, дори Русия си има стратегия за изкуствен интелект. Така че не ме разбирайте погрешно, но аз не съм много ясно дали ние имаме стратегия към момента и не ми е много ясно всъщност дали искаме да работим въобще за разработване на изкуствения интелект в Европа. Дори Съединените щати нямат а, ясна стратегия. Те се чудят дали да не изградят някаква стена и нека сега се върнем към данните. Данните наистина е много важна тема. Това е темата, в по която трябва да изградим нужните, нужните капацитет в Европейския съюз. За да запазим ценностите, които споменах преди малко, именно възможността здравеопазването, на образованието, интелигентните градове, всичките имат нужда от данни. Ето също трябва да започнем сериозно да се замисляме за въпроса за данните. Всичко това, разбира се, няма да дойде без нужната цена. Ние сме общили това в съкръщението Melt на английски. На първо място е нагласта. Трябва да преосмислим нещо, по който гледаме на скъпопазването, например, но да престанем да реагираме, а да преминем към превентивна и предвиждаща медицина. Трябва да сме в състояние да експериментираме повече, т.е. да поемем по-добре изчислени рискове, за да постигнем и ценностите и резултатите, които всички очакваме. Трябва да имаме забележително лидерство, което пак е свързано с риска. И също така трябва да се намери много доб... специфичното добро равновесие, ако не искаме да загубим възможността да станем една наистина цифровизирана економика в Европейския съюз. И не на последно място трябват ни данните, това е Д в съкръщението, и ни трябват уменията. Аз сме много далече от там да обучим достатъчно учени в цифровите економии, в цифровата економика в момента, който ще благодетелства да, преди нали всичко не трябва, да е, ще бъде в публичният сектор. Имаме нужда от стратегия. Няма нужда и стратегия да е чак толкова сложна. Ако започнем от бизнеса, това, което говорим обикновено с а, ръководителите на дружествата, трябва да вземем всичко, което ни е нужно, за да направим обществото по-добро, и въз основа на данните ще можем да изградим стратегически активи, трябват ни мощности, трябва ни и възможности за контрол. Започнали сме с контрола, например, изграждането на норми за етичния кодекс за употреба, за, се прилага към изкуствения интелект, но все още не е много какво списвам точно да постигнем. И свързаността ще бъде кръглен камък на тази стратегия, защото без свързаност няма как да можем да събираме. Ако не можем да събираме, не можем да използваме е, тези данни, за да изградим на по-добро общество. Така че ни трябват е данни, както исторически данни, така и в реално време. Говорим за сензори. Аз лично имам, нося в момента сенсор на ръката си, предполагам, че в някакъв момент ще има всички сензори в телата си, е, за да ни кажат кога да отидем точно, кога точно стигам до болницата на време, а не прекалено късно, което ще се окаже много важно за всеки член на европейското общество. И смятам, че това ще бъде нещо положително, защото ще работим в основа на търсенето, не на предлагането. Това е основната разлика, сравнение с миналото. ще имаме много неща, които не разполагаме в момента. Не разполагам с е, е, целият бизнес модел пред себе си, но според мен има много, много силна воля да разгледаме тези възможности. Правят го в момента частните компании, трябва да го направи тук в Европейския съюз. И смятам, че трябва да го направим по по-добър и по-интелигентен начин. Преди всичко трябва да събираме данните. И така да се върна отново на въпроса в началото на репрезентацията си може да им помогнат и помогнат на Европейския съюз, не само за да постигнем 5G технологиите, но и при събирането на данни. Много ще се радвам, ако можете да ми помогнете. Благодаря ви. Thank you, Mr. uh, as far as... Благодаря, господин Бьорнсон. Първо трябва да убедите мен за това дали е добра идея да се дарявате данните. Може би съм единственият от 750 човек, който няма нужда обещаване, ще и да му се вълнуват от неприкосновеността на личното но няма значение всичко това. Дойде момента за въпроси и отговори. Uh, this... Uh, Аз ще ви задам въпроса за личните данни. Какво ще се случи, ако всички дадат всички свои данни за да имаме достъп до този тази огромна база данни от данни, за да може да използват изкуствения интелект, за да намерим чудесни решения за бъдещето на обществото. Смятате ли, че някой ще бъде прията тази ваша идея? It's definitely a, a new idea and maybe it's transformative as such, but I do believe... Идеята е много интересна сама по себе си, Струва ми се, че има хора в Европейския съюз, които могат да се възползват от моите данни за пулса ми, за да им дадат възможност да подбъдат превенцията, пък аз мога да направя обратното. Into this possibility because there is one, but we need to use democracy as the foundation. Така че смятам, че има такава възможност, но, но основата, разбира се, трябва да бъде демокрацията. Това до сега не е правено. I have some slight cardiac, cardiac problems and my аз, примерно, имам сърдечни проблеми и кардиологът ми преди няколко преди известно време предложи да ми предложи имплант. Да в случай на проблем той каза, че може да бъде информиран в реално време и да ми се обади или директно iphone от ми да ме осведоми за това, че има някакъв проблем. Така че вече има доста пациенти, които се възползват от тези свързани импланти в телата им. разбира се, за целта им нужда от доверие, но не смятате ли, че е по-добре, отколкото да има отрицателно въздействие за здравето ни, аз лично съм готов да поема този риск и да предоставя данните си. Благодаря ви. Ако няма повече въпроси, ще дам думата на господин Петър Штукман, който е водител на отдел в Генерална дирекция свързаност на Европейската комисия. Um, yeah, indeed, very interesting discussions. Thanks a lot. Also in... Много ви благодаря за интересното разискване. Много вдъхновяващо беше то за нас. Разбира се, в момента работим по прилагането на плана за действие за технологиите от пето поколение, 5G технологиите. Here. Ще се възползвам от тази възможност също да благодаря на уважаваните депутати и е, на всички колеги, които работят по нормативната уредба на 5G, госпожа Де Кастило и някои други тук сериозно начинание от последните години. Плана за действие се ползва, впрочем, с подкрепата на, на парламента. Мога да припомня резолюцията Бони по плана за действие за 5G, което бе сериозен стимул. Благодарение на всичко това започна работа и обсерваторията по 5G, 5gobservatory.eu къде е Европа? Това е въпросът. Закъснели ли сме? И, и, и на, на, на тези въпроси следи обсерваторията, както и изпълнението на плана за действие. И констатацията е, че Европа всъщност води по изпитания, и това казаха и неколцина от нашите докладчици, 140 по-настояще мащабни изпитания, не малко от тях е, финансирани частно-държавно и по партньорствата с частния сектор. И, и спътниковите технологии също се включват в много от тези проекти. Имаме и затруднения, разбира се, слабости и не само предимства. Пазарът е фрагментиран, вече се каза. Е, това е една от големите причини, обяснения, по които не сме непременно на първо място. Много работа трябва да направят държавите членки, що се отнася до частотния спектър. Обсерваторията констатира, че сме на 10% от трите диапазона за 5G, които следва да бъдат от 2020 да бъдат раздадени. Значи не ни остава много време. Ам, каза се, това е отговорност, това е прерогатива на държавите членки, обаче вече по кодекса разполагаме с някои средства поне да започнем дискусията на общоевропейско равнище. Какво друго може да стори Европейската комисия? Нещо особено важно е изграждането на така наречената екосистема. 5G не е просто потребителски пазар – Става въпроси е, за професионални услуги за вертикално интегрираните предприятия. Един е, пример са нали, услугите по, за мобилност. И комисарите Отингер и Габриел е, един след друг работеха като ресорни комисари по тези въпроси. Внесли сме предложението Свързана Европа на вниманието на съвета и на парламента. Така че тази екосистема наистина да, да се изгради и да заработи. Да става въпрос за интелигентни мрежи и услуги, за вертикално интегрираните предприятия. Така че чувстваме подкрепата на парламента и толкова по-добре. Що се отнася до изкуствения разум, разбира се, изкуствения разум и 5G са тясно свързани, взаимно, взаимно свързани е, цифрови технологии и 5G е, всъщност осигурява инфраструктурата, сигурността за изкуствения разум и съответните приложения. А, има и една световна надпревара в областта на изкуствения разум, която може лесно да се, да се констатира. И миналата година ние разработихме един документ за възможностите за Европа в това отношение, за социалната полза и разбира се за въпросите на от етически характер, които не, не бива да се пренебрегват. Връщайки се на въпроса за бюджета, за проекто бюджета за следващата година – и за многогодишната финансова рамка. Е, предвиждат се възможности за партньорства. На въпроса на Мартин за дарението, един от нашите приоритети по Хоризонт Европа е, е интернет, в чийто център е човекът е следващото поколение на интернет. Става въпрос за пространствата на, на, на личните данни. Е, пространството на личните данни всъщност е лично пространство на потребителя – той сам ще определя къде да са данните и кой да получава достъп до тях. от, от една страна ще се даде възможност на субекта, на собственика на данните, от друга страна ще се организира тяхното ползване по-ефикасно. Благодаря ви. Благодаря сега се сетих, че господин Капоне все още ми дължи отговор. Може би не иска да ми го даде, но въпросът е за участието на Huawei, на, на китайския производител в експериментите в Милано. Дали има спорове около това участие? Изпитанията в Милано се свързват с пълно покритие на голямата градска част, повече от 300 площадки. Половината от тях са доставени от Huawei. Градът се разделя на две части. Е, една част е, е осигурена с устройства на Huawei. Нямам отговор. Не сме, не сме обсъждали. Поначало нямаше особено безпокойство по отношение на Huawei. Мога да кажа също, това на което съм свидетел по-настоящем е, че равнището на, на влаганите средства в научно-изследователска дейност от страна на Huawei са такива невероятни. Е, това е личното ми мнение на, на, на научен работник и, и преподавател. Е, такива мащабни инвестиции – и това, което виждам, е, нали, от страна на Huawei, и, и общо от страна на Китай, не само по отношение на далекосъобщенията, са неимоверни и няма, е, е, няма сравними такива капиталовложения от страна на Европа. И поне, поне от гледна точка на отделните търговски субекти сега. Е, държавни средства се влагат, особено чрез Европейската комисия, но, но броят на доставчици, които наистина могат да бъдат на, на предните линии на технологиите 5G, е много малък. Аз не знам как бихме могли да се лишим от Huawei. трябва да се търси някакъв баланс, вероятно. И е, да се държи сметка за охраната на данните, за сигурността. А, много, много интересно. Благодаря. Благодаря на първо на нашите четирима докладчици за отличните им включвания, за не по-лошите въпроси и отговорите. И понеже спестихме малко време, благодарение на в прекрасния начин, по който бе ръководено това заседание, можем да си позволим малко почивка. Нека да вземем 20 на минути до, е, до 16.30. Благодаря.

Okay, ladies and gentlemen, now... Да, госпожи и господа, а, все още имаме време, а, спестили сме даже време, ще говорим за директивата за възобновяема енергия. Европейската комисия следва да представи проекто акта по делегация. Трябва да ви напомня, че въпросната директива за насърчаване на възобновяемите енергоисточници бе прията миналия месец декември и съгласно тази директива, комисията е, се оправомощава да приеме акт по делегация до е, февруари 2019 година, в който акт по делегация да се определят критериите за сертификация на горива е, и биогорива с нисък риск за косвена промяна на земеползването съответно биотечности, биомаса. Е, заделили сме един час за това разискване. Вероятно няма да ни е необходимо толкова време, но да започнем и нека да дам думата на представителите на Европейската комисия е, да ни представят проекто акта по делегация за не повече от 15 минути. Господин Вастейн, имате думата. Благодаря, господин председател колеги. Благодаря ви за възможността да ви запозная с акта по делегация за определена на риска от косвена промяна на земеползването за, за, за производство на биогорива комисията спази обичайната процедура по изготвянето и внасянето на акта по делегация. Е, преди да ви запозная с подхода, е, който сме възприели в случая, вероятно би било полезно да кажа още няколко думи към казаното от вас, господин Хенкел, за контекста, в който се появява този акт. Е, очевидно, контекстът е далеч по-широк а именно основния ремонт, така да се каже, на директивата за възобновяемите енергоисточници, пък която на своя ред е част от пакета, прият край на миналата година, чиста енергия за всички европейци. Е, това, това е директива, която насърчава възобновяемите във всичките информи, в това число биоенергийните материали, биогоривата, но също така задава редица важни условия изисквания за приложимите биогорива, за да се доближим до поставените количествени показатели. Е, директивата се формулира, както казах, някои не двусмислени изисквания по отношение на горивата, които носят голям риск от косвено косвена промяна на земеползването. Включва се общ е, лимит по държави членки за отглеждане на култури за е, е, човешко потребление и за фуражи. И на практика по този начин се продължава подхода, който действа в действащата директива от 2015 година. Но наред с тези параметри по страни, по държави членки, новата директива задава показатели за такива високорискови горива. Тяхното производство трябва да бъде замразено за периода 2021-2023 година на равнището, на което те присъстват към 2019 година във всяка от държавите членки, а след 2023 година тези биогорива с висок риск от промяна на земеползването следва постепенно да бъдат изведени от производство и употреба до 30 година е срокът. И такива биогорива вече не би следвало да се включват в е, отчета за постигане на показателите по директивата за възобновяеми енергоисточници. Освен това има изключения за нискорисковите биогорива. И всичко това е доста ясно разписано. Директивата с законодателите са свършили отлична работа, така че комисията нямаше кой знае какво да добави факта си. По отношение на, на тези така наречени нискорискови, от гледна точка на земеползването горива, в директивата ясно е предвидено, че те могат да бъдат произвеждани само а, от а, допълнително повишени добиви, изваредно високи добиви на съответните горивни култури и от а, пустеещи земи. И комисията разработва детайлно критериите за прилагането на такъв подход, а в директивата, освен това, се предвижда комисията да отчита е, добивите, производството, е, засетите площи е, и, и този първи доклад на комисията се, по директивата се публикува заедно с акта по делегация. Така че ние тук не предлагаме някаква нова политика, е, ние просто представяме критериите, които да се прилагат за нуждите на подхода, който са законодателите вече са приели. И как подхожда самата комисия към тази задача? Е, първо, е, разчитали сме на върховите научни постижения. Работихме в тясно сътрудничество с колегите от съвместния изследователски център – и се опитахме съвсем разумно да подходим към задачата. Биогоривата, които според нас са високо риско и следва да бъдат квалифицирани такива, би трябвало да отговарят на следните критерии, взети кумулативно, т.е. всички да са на лице. Първо, минимум разрастване на, на, на площите, не по-малко от 1% от 100 000 хектара годишно и не по-малко от 10% от това разширяване следва да е на площи, които са с е, високо въглеродно съдържание, т.е. плодородни, богати почви. В това число е, торфища. Определя се значително разрастване, какво означава – Нали, има критерии за това и критерият е разработен така, че всички биогорива, които се включват в отчета за възобновяеми енергоисточници, да, да, да водят до значително намаляване на парниковите емисии. И нали, в крайна краща това е целта на цялото това законодателно усилие. Ако има крайно отрицателни странични ефекти, кажем обезлесяване, е, то, то, то тази странична последица следва да се включи във въглеродния баланс, свързан с съответното биогориво. И, и, и разбира се, винаги се сравнява с изкопаемите горива, доколкото те, те биват е, заменяни от биогоривата. Данните за всички е, е, хранителни и фуражни култури са включени в приложението към проекто акта. Е, данните са е, дело на съвместния изследователски център. Съгласно директивата, горивата, е, които остават на, на сегашните си равнища до 23-та година, а по-късно постепенно следва да бъдат извадени от приложение, отново трябва да отбележим, че не става дума за забрана на тези горива, а за това дали те могат да бъдат включвани в отчета за постигането на количествения показател, договорен с законодателите. И що се отнася до нискорисковите биогорива. Също имаме и критерии. Те трябва да отговарят на критерия за екологична устойчивост, който е, е развит самата директива. Това не ще е и дума. След това имаме употребата на допълнителни е, фуражни наличности в резултат от повишена производителност на вече обработваеми земи, или на ново обработваеми земи. Е, например, пустееща, пустеещи площи и най-сетне е необходимо строг контрол, наблюдение, наблюдение и контрол на тези дейности. За да се удовлетвори искането нарастването на производителността да е неочаквано, да е необичайно, имаме допълнителни специфични е, критерии, които, впрочем, са свързани с протокола от Киото на времето. И всичко това ще се ограничи по действие до не повече от 10 години предвиждаме и по упростени критерии в очевидните случаи. И когато е, се обработват е, крайно е, нискокачествени земи, изоставени, пустеещи, замърсени, както и за дребните земесобственици и производители. Това предлага комисията, виждате, т.е. високо експертно, давам си сметка за това и смятаме, че предложението ни е възможно най-балансираното, което можем да ви предложим. То се основава на най-новите и надежни научни данни и нещо особено важно, изцяло съответства на нормативния текст на директивата. Ясно е, че положението може да еволюира и този акт по делегация следва да устои на предизвикателствата на времето, поради което предвиждаме комисията да продължи да наблюдава събитията и не по-късно от 1 юли 2021 година ще излезем с преглед както на най-новите научни данни, така и, ако е необходимо, с изменение на избрания подход. Както казах, Проектът сега е публикуван на разположение на заинтересованите страни за отзиви до 8 март. Комисията също така ще организира заседание на експерти на 5 март и е, планът за сега е комисията да приеме акта вътрешно, така че той да бъде внесен на парламента и на съвета преди разпускането на парламента в подготовка за предстоящите парламентарни избори. Очевидно нямаме кой знае колко време, но според нас е възможно да се справим с тази задача. Там нататък парламентът ще разполага с два месеца да възрази на акта, в който случай актът няма да влезе в сила. Този срок може да бъде продължен по искане на самия парламент с още два месеца. Това има да докладвам, господин председател. Ще ми бъде много интересно да чуя вашите отзиви. Благодаря. Искам нашия докладчик господин Бланко Лопец да каже няколко думи за този проект. Благодаря, господин председател. Дами и господа, знаеме какво е предложението на комисията за създаване на критерии за биогорива, с, с висок и нисък риск. Сега проблема има, проблеми имаше, когато обсъждахме директивата за възобновяеми източници на енергия по, и преговорите по нея. Това е едно предизвикателство за постигане на решения що се отнася до промяната в земеползването при биогорива от първо поколение. И което имаше като последици обезлесяване, предложението на комисията прави предложение, което е в духа на исканията на парламента. След, след като дадени биогорива са квалифицирани и сертифицирани като нискогоривни, те могат да бъдат включени в отчитането. Много и Имаше много обаче, казаха, че ако искаме да решим окончателно този проблем, трябва да попълниме всички празноти, което може, които биха могли да се появят по пътя на търсене на устойчиво развитие. Не, не, не смятаме, че 10% земи а, са достатъчни, 10% за да могат дадени а, растения да, и фуражи да бъдат квалифицирани като високорискове. Защо 10%? Второ, критериите за допълнение. Много организации привлекаха вниманието ни относно известни пропуски, що се отнася до сключени, сключените критерии за ниско рискови биогорива. Питам ви, дали, са, дали е направена оценка на риска. Защото това би, би могло да бъде проблем. Необходими са ясни правила, а критериите да бъдат много строги и същевременно да има проверки и мониторинг. Смятаме, че за да можем да приемеме предложението, комисията трябва да преразгледа своето предложение, за да се може да се постигне нулево или не, неутрален ефект от емисиите. Благодаря от името на НП господин Кели. Благодаря. Благодаря на комисията за нейните обяснения по повод делегираният акт. Комисията каза, че се основава в предложението си на най-добрите научни постижения, но разбира се, има въпроси, които бихме могли да поставим и които са от огромно значение. Целта, разбира се, наистина е да постигнем колкото може по декарбонизирана економика. А, а, първият ми въпрос е следния. В срока а, за възражение на парламента е, че до юни това означава, че следващият парламент, парламент ще трябва да се произнесе прав ли съм и 10%, 10% земи. А, има ли някакъв ар- аргумент, който да подплатява това предложение точно? И въп въпроса за пустеещите земи. Как можете да оцените, да направите оценка и да определите, че има достатъчно аргументи за разширяване на обхвата на обезлюдени, на последващите земи, а, както и процента 2% на сетова и как ще управлявате целият този процес. Вие предлагате, много интересни и хубави неща, но според мен, не, не които са не а, съвместими. А, аз щех да задам въпроса, който заде, зададе господин Кели. Сега давам думата на госпожа Мед за, за зелените. Благодаря, господин Ванстин, за това, че ни представихте вашето предложение. Нашето послание е следното предложението ви не е на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени. Вие се опитвате да балансирате между е, свободния обмен и екологията. Опитвате се да задоволите всички и по този начин ни предлагате един текст, който всъщност задоволява всички т.е. използването на биогориве, горива на основата на палмово масло в Европа. Тоест, не, вие от, от, от една страна признавате е, тежките последици от производството на палмово масло за е, мястото на производство, за използване в Европа и същевременно давате възможност да се внасят огромни количества палмово масло, което е неустойчиво в дългосрочен план. Знаеме как много, национ... много, национ... много националните корпорации успяват да е, не изпълняват задълженията си, като фрагментират е, предприятията, разделят ги, за да могат да се впишат в е, изискваемите критерии. Необходимо е да как, какви мерки ще вземете за запазване на биоразнообразието и екосистемите. Но а, Критериите много често се превръщат в не в прагматизъм. Благодарение на, на този прагматизъм, заради този прагматизъм не искате да разглеждате проблема свържен с соята, коя, чиято производство води до огромни количества въглеродни емисии. В крайна сметка, в името на защитата на големите предприятия се пренебрегва е, околната среда и е, малките и средни предприятия в страните, където се извършва това производство. Надяваме се, че комисията ще преразгледа своят подход и ще излезе с предложение, което да бъде наистина иновативно и прогресивно, а не просто нещо, което замазва положението. Господин Мартан. Да, госпожа Мец изложи някои аргументи, които исках да изтък. Когато разгледах делегираният акт на комисията, си, си помислих, те луди ли са и какво, какво ще получи, е, какво ще получиме от Индонезия или Малайсия, за да приемете подобни а, предложения. Говорите нау, научни постижения, научни данни, но в никакъв случай не разглеждате а, човешкия и социалният аспект. Всеки четвъртък тук в Брюксел хиляди млади излизат и казват престанете с това колективно самоубийство. Но вие искате да кажете, че търговията с многонационалните предприятия е по-важно, отколкото бъдещето на планетата. Луди ли сме, за да приемеме това? И разбира се, много, много много, многонационалните е, предприятия ще направят така, че ще разпределят е, предпри... Е, земята на, на малки парцели, за да отговарят на необходимите критерии. Те умеят да правят това. Така че въпроса, който си задаваме, и аз отхвърлям, разбира се, е, вашето предложение и се надявам, че и обществеността ще го отхвърли и то много а, е, бързо, е да бъде забранено биогоривото, което се изработва от палмово масло. Не, е, ние го казваме, комисията го казва. Е, господин представител на комисията. Как, какви са а, преимуществата, които предлага Индонезия и Малейзия, за да, на, за да правите подобни отстъпки? Има ли някой друг, който иска да вземе думата? Може би господин Фанстен ще ви отговори на въпросите. Uh, Благодаря ви за всички коментари. Както казах, ще ги предам на господин комисар, който не може да присъства на днешното заседание. Ще се опитам да ви разясня и няколко и да отговоря на някой от повдигнатите въпроси. Те, разбира се, бяха много уместни. Започваме с въпросът повдигнат от господин Бланко Лопес за праговете. Мисля, че вече не присъства в залата, но не попитахте защо е определен прагът от 20% отбелязахме, определихме, извинете, съмнително консервативния прак от 20%, за да гарантираме, че има съществени економии на емисии от парникови газове, които се постигат с директивата за новите ВЕИ. Памовото масло попада в категорията на високорисковите биогорива. Ето защо не мога да разбера и не виждам как може да твърдите, че продължението на Европейската комисия запазва статуквото. Добавяме допълнителни предпазни мерки, за да гарантираме, че биогоривата, които се насърчават чрез директивата за ВЕИ, на практика ще доведят до съществени спестявания и не са свързани с използване на високорискови култури, не водят до обезлесяване или друг вид практики, които искаме да избегнем. Това е се подразбира от само себе си. Така че употребата на палмово масло като биогориво ще бъде постепенно премахнато, с изключение на редките случаи, когато палмовото масло може да бъде сертифицирано като ниско рисково от гледна точка на непрехите промени в земеползването. И ми се струва, че тези случаи са много ясно определени и по това изключение ще бъде възможно само в случай на предоставяне на ясни доказателства за допълнителна, че това е допълнителна дейност или че става въпроса за малки производители, за които ще бъде много трудно да спазят критериите и също така, когато има значителен потенциал за подобряване на производствените практики. Това, което има да кажа за прагът от 10%, Разбира се, винаги може да се поспори по въпроса, но за нас 10% беше подходящият прак по-добър от предвиденията към момента директивата 14, 14%. И по този начин безспорно изключваме палмовото масло с доста по-високо равнище на експанзивност при изглеждането на културата. включим обединението за малко стопанство в средни скоби, както може би сте забелязали, защото ние самите доста обсъдихме темата и бихме искали да видим какво ще бъде реакцията при публикуването на проекта за делегиран акт. Говорим за от 2 до 5 и ще се радваме да ни помогнете за изготвяне на по-добро определение за това какво са малките стопанства въпросът на господин Кели, включително Смятаме, че соята е съвсем различен случай, сравнение с палмовото масло. Очевидно е, че не сме свидетели на същата експанзивност към територии с високо съдържание на въглерод. И всъщност така биогоривото, произвеждано от соя, може да е до съществени, но също намаляване на емисиите от парникови ви казва сравнение с изкопаемите горива, но пак казвам, може да има промени в това отношение, така че ние ще продължаваме много отблизо да следим положението и случаи на нужда. Разбира се, можем да променим или подхода, или данните, които са заложени в приложението към делегираният акт. За нас разпоредбата безспорно е съвместима с правилата на СТО, защото се определят обективни критерии, не се, няма целенасочено изключване към определен вид биогорива. Очевидно е, че критериите ще се приложат към даден вид биогорива, но самата директива не определя нито един вид биогориво, като високо рисков или ниско рисков. Оценката на всяко биогориво се извършва въз основа на тези обективни критерии. Поставихте ти въпроса за наблюдението, също много важен въпрос. За щастие, имаме възможност да наблюдаваме много по-добре, като в миналото, благодарение на сателитните е, снимки и т.н. Но смятаме, че подобно на останалите критерии за устойчивост, като са обект на сертифициране, има възможност е, за прилагане и контрол с повече ефективност. Мисля, че отговорих на въпросите, зададени от госпожа Мец. Смятаме, че сертификацията е възможна и то по надежната сертификация настоящата директива не само по отношение на непреките промеки в, промени в земеползването, но и по отношение всички аспекти на устойчивостта, разчита на сертифицирането на одобрените схеми за сертифициране и на фактът, че производителите могат да докажат, че спазват критериите за устойчивост и смятаме, че същото би трябвало принципно да се прилага и за всички други видове критерии. Мисля, че отговори вече за соята. Не смятаме, че не виждаме същия проблем като вас тук. Съжалявам, че вече сте взели решението да отхвърлите делегирания акт и така стигаме до въпроса какво ще се случи при това положение. При това положение Европейската комисия ще трябва да излезе с ново предложение и предполагам, че това ще се случи през следващият законодателен мандат. Не виждам как иначе ще успеем да се справим. Надявам се, че успях да отговоря на повечето зададени въпроси. В момента тече процеса на публични консултации. Споменах, че на 15 март е предвидена среща, на която са поканени като експерти, така и представители на държавите членки. Ще се радваме да присъстват и експерти от Европейския парламент на това заседание. Надявам, надяваме се това да бъде един прозрачен и отворен процес. Не искаме нищо да прикриваме, искаме действително да свърши, си свършим работа по възможно най-добър начин. Темата никак не е лесна, знаем от, го, от опита ни в миналото. Непреките промени в земеползването не са лесна тема, но от самото начало заявихме, че чрез ясното решение, взето от а, законодателите, чрез приемата на директивата, политиката вече е определена. Може, разбира се, да а, се спори дали подробно, дяволът не е в подробностите, но вече знаем, че работим с две категории високо рискови горива по отношение на непреките промени в самоползването, които постепенно трябва да бъдат премахнати или могат да се бъдат допуснати в много специфични случаи, т.е. когато могат да докажат, че има че това е допълнителна дейност или не водят до обеснесяване или по някакъв начин завземат земи с е, високо съдържание на въглерод. Това беше е, решението на законодателя и се надявам, че в някакъв момент Европейския парламент ще ни подкрепи. Ще спода тук, господин председател. Оставаме на ваше разположение и за двустранни срещи. Ако искате, може да се обсъдят и по-технически въпроси на експертно равнище, тъй като специалистите ни са по-добре запознати от мен с подробностите. Благодаря ви, господин Банстейн, Благодаря и на колегите за зададените въпроси. Продължаваме да сме напред в графика и ви предлагам да получим със следващата тема от дневния ред, а именно отчетите относно текущите междузиални преговори. Започваме с а, рамката програма за научни изследвания и иновация Хоризонт Европа и регламентът за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите. Може би си спомняте, че, послед... че втората тристранна среща се проведе на 29 януари тази година и бих искала да дам думата на господин Ника за две минути. So, uh, good afternoon. Thank you so much. Добър ден, благодаря ви. Няма съществено развитие от последния път, когато се отчетох пред вас. Днес се провежда съдание на света и все още очакваме да видим дали ще, каква ще бъде тяхната позиция, тъй като към момента позицията на съвета е доста безкомпромисна. Следващата страна среща ще бъде в четвъртък и всички съществени въпроси ще бъдат обсъдени на тази среща. Ще ви осведомим за развитието, но към момента, за съжаление, няма никакъв напредък по съществените въпроси, по включително малките и средни предприятия, ускорената процедура и т.н. нататък. С две думи, това е отчета ми за първите две тристранни срещи. Чудесно, благодаря ви. Изглежда, че досието е много сложно. Както казахме, следващата тристранна среща се проведе в четвъртък, нали така? А, извинете, госпожо, той я не ви видях. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да подкрепя казаното от господин Ника. Трябва да си дадем сметка, че Темата наистина е много сложна и много трудна. Така че е много важно да подкрепим нашият колега докладчик. И също така бих искала да го помоля да обърне особено голямо внимание на някои елементи, които са много важни за нас, като например инициативата за подкрепа на МСП, с цел подкрепа на новаторството. За тази инициатива са заделени 2 милиарда евро. Добре ще да научим на какъв етап е изпълнението на тази програма и каква част от средствата са били разходвани. Добре би било също така да знаем дали има някакви промени в ръководната насока на програмата. Дали подходът за новаторство на равнището на МСП, което там нататък да се разпространява по-широко мащабно, продължава да се спазва. Бих искал също така да знам каква е позицията на съвета, дали се приема по предвиденото финансиране от 2 милиарда и половина пред Европейският парламента. Също така бихме искали да знаем какво е равнището на предварително финансиране. Не искахме то да бъде поне на, на равнище от 75%. Важно е да покажем, че ние като Европейския парламент и като Европейски съюз, и като, като институции на Европейския съюз е, сме на страната на МСП, не сме ги оставили сами да се справят с предизвикателствата за бъдещето. Важно е да направим всичко възможно, за да подкрепим нашите малки и средни предприятия, макар и да не е лесно нито тук в парламента, нито в съвета. Не бива обаче да се отклоняваме от предварително приятата ни позиция. Такова беше решението на парламента и а, дори да допуснем известни промени в програмата, не бива да отстъпваме по тази инициатива, като за мен е една от най-важните в рамките на научна, програмата за научни развития. Господин Ника, мога само да потвърдя, че темата е включена в дневния ред, единното гише, бюджетът от 2,5 милиарда евро продължава да фигурира в нашето предложение и се обсъжда в момента в съвета, както и 70% хоризонтални заделени средства за МСП продължават да са част от нашето предложение. Очакваме да видим дали съвет ще появи гъвкавост по време на преговорите. И дали ще успеем да приключим с преговорите през месец март. противен случай ще приключим преговорите през март, но 2020 година. За съжаление, нямаме какво друго да сторим. В... Разполагаме с много ясен мандат от страна на парламента. Позицията ни беше прията с единодушие на всички политически групи, но в съвета нещата са доста по-различни. Всъщност председателството не разполага с никакво поле на действие. Техният мандат не им дава възможност да преговорят, не им дава възможност да стъпят дори и 1% от позицията си, което за нас ни поставя пък нас в невъзможно положение. Така че или съветът трябва да прави малко повече гъвкавост, или преговорите ще приключат през март 2020 година. Очевидно, действително е много важна, много сложен на този случай. Господин Елер има думата. On the one hand, um... От една страна, всички политически групи подчертаха какво за тях е най-важно. Не бива обаче да се безпокоим чак толкова много. Зелените отстояват а, споменаването на Парижкото споразумение. Социалистите демократите държат много на инициативата за МСП. Ние пък държим на ускорената процедура и някои други аспекти. Очевидно е, че при така създали се обстоятелства парламента не е склонен да отстъпи по нито един съществен въпрос. Дали е по-добре да приключим преговорите по време на следващият мандат и в контекста на договарянето на новата МФР? Силно се съмнявам. Ако сега успеем да подкрепим частично споразумение поне с съвета, ще сме в много по-добра позиция, за да започнем да водим преговори по бюджета в миналото. Разполагахме с договорена многодишна финансова рамка, в рамките на която се договаряха се договаряше разпределението на средствата. Ако стигнем до чисто споразумение с съвета, ще сме в много по-силна позиция в преговорите, защото и държавите членки ще са се споразумели с нас поне за нещо и ще можем да преговаряме в основата на ясен бюджет. Така че от тактическа гледна точка смятам, че ще е добре да постигнем някакво съгласие с съвета, възможно най-скоро. И ще можем да започнем да обсъждаме бюджета още в началото на 2020 година. Предполагам, че няма да, да свърши много работа до края на тази година. Така че от, пак казвам, тактическа гледна точка би било добра идея да сключим някакво споразумение сега. От по-прагматична гледна точка съветът се опитва да успори правилното основание. Ние се опитваме пък да водим тристранните преговори въз основа на междуинституционалния диалог за по-добро законотворчество. Те или иначе вървят в момента тристранните преговори и в крайна сметка трябва да преценим дали компромисите, които можем да постигнем в рамките на тези преговори, си заслужават да се откажем от, от части от нашата обща позиция или не. Смятам, че нищо всъщност няма да загубим, но ще спечелим много. Но по-общо погледнато сме в пълен застой. Доста са водещите инициативи, по които има пълен застой, в, застой във всяко едно отношение. И в здраво, по отношение на здравеопазването на квантовата физика, къде ли не. Така че е важно да се започне подготовката на тези върши инициативи, съставянето на консорциумите и т.н. Тоест имаме големи амбиции, но не можем да дадем никакви насоки за това какви консорциуми би следвало да бъдат създадени, защото има пълна неяснота за регламента за Хоризонт Европа. Така че можем да ви препоръчаме да създадат консорциуми по модела на Хоризонт 2020 година, но е много възможно моделът да не отговаря на модела, който ще бъде прият в рамките на Хоризонт Европа. Тоест, още сега започваме да блокираме вече съществуващи водещи инициативи, защото не знаем какво ще се случи от тук нататък. Дали искаме водещите инициативи да продължат да, да се водят по същия начин до 2020 година, след което обаче да не можем да гарантираме сигурност след 2020 година или по-добре да ги, ги помолим да изчакат, за да имаме по-честнота, какво ще се случи след 2020 година, но при това положените не могат да получат предварително финансиране, за да започнат планирането. Така че отвъд политическите съображения трябва да сме наясно какво искаме да постигнем. Към всичко това се добавя и напускането на Обединеното кралство, което допълнително блокира някои инициативи, така че не е зле да постигнем един стабилен, солиден компромис, възоснова на който да можем да преговаряме тук нататък. Може би не трябва да стоим към единодушие, но поне компромис, който да може да бъде подкрепен от мнозинството. Ако не успеем да го постигнем, ми не сме успели, но ако успеем, мисля, че това ще е от голяма полза за заинтересованите страни, за бенефициарите и ще ни постави в доста по-облагодетелствена позиция по време на преговорите за бюджетата година. От нататък съвета ще може да реши от какво е склонен да се откаже, за да съкрати бюджета. Което ще бъде доста по-трудна задача от това, че ти просто да съкрати бюджета, там така да, да каже на програмата, впишете се в средствата, с които разполагате. Действително е много сложно досието. И сега продължаваме с следващата толкова, също толкова сложна тема. Толкова сложна се оказва тя, че всъщност трябваше да отложим тази точка от дневния ред. Така продължаваме с следващата. Точка 15. Създаване на програмата Цифрова Европа за периода 2021-2027 година. Бих искал да ви осведомя, че първата среща но в рамките на тристранните преговори се проведе на 13 февруари. И давам думата на госпожа Млинър за две минути. Благодаря, господин председател. Темата е малко по-лека и позитивна. Както правилно посочите, господин председател, миналата сряда ние с успех приключихме единствения кръг на политически трилог – Съветът бе много отзивчив, е, благодарение на което е, постигнахме съгласие по висящите все още политически въпроси след 6 кръга експертни преговори. Изяснява се приложното поле, обхвата на програмата, нейните цели. Сред политическите цели, които бяха предмет на преговорите, бих искала да откроя следните. Първо, изпълнението на целите е, е изяснено е, оптимизира се регламента в рамките на съществуващата уредба. Това беше особено важно за Европейския парламент. Макар и да постигнахме решение в случая, е, е, комисията все така ще има възможност да преценява по линия на прякото изпълнително действие. На второ място, зачитане на етическите моменти, свързани най-вече с изкуствения разум. Е, предстои групата, експерта група на високо равнище за изкуствения разум да излезе с е, етически насоки. И парламентът и комисията ще могат да извършват проверки с последици за по-нататъчното финансиране на несъобразените проекти. По-нататък бе постигнато споразумение по европейските цифрови новаторски центрове или центрове за цифрово новаторство. И накрая е, споразумението обхваща текста, разбира се, частично е, е, всичко, което е свързано с многогодишната финансова рамка, бе изключено от мандата на съвета е, и ние се е, стремяхме да отстояваме пък своята позиция, която сме приели през декември в пленарната зала. Макар и е, въпросите да не са предмет на преговори на този етап. Изразявам благодарността си на Европейската комисия, която ни оказва категорична подкрепа през цялото време, както и на румънското председателство за големите положени усилия до последния миг на преговорите. Благодаря дори тук. Господин Бузик не е тук, но бих искал да отправя благодарност и към него. Той председателстваше тристранните преговори и не на последно място секретарята и моите сътрудници за отличната помощ, която ми оказаха. Благодаря. Thank you for the applause, which uh, goes to you, Mr. Buzek, and the staff, and I hope that благодаря ви, благодаря за овациите, колеги. Надявам се, вашата благодарност ще стигне до всички, до които тя бе адресирана. Заслужена благодарност, това число за господин Бузек. Сега да видим последната точка от е, дневния ред. Е, създаване на механизма свързана Европа. Е, тристранните преговори се състояха на 22 януари. Предстои следващ кръг на, на, на тази, тази вечер. Да? Нали? Но с, е, моля госпожа Вирконен да ни запознае. Да, господин председател, аз е, вече имах възможност да ви информирам. Е, на първо време обърнахме внимание преди всичко на транспорта. Днес ще продължим с транспорта. До сега не сме се занимавали толкова с енергетиката и цифровизацията на политическо ниво, но на експертно ниво е, напредъкът не е лош. След тази вечер ще има още един трети кръг на, на трилога, така че през март мисля, ще можем да постигнем съгласие, да гласуваме на смесеното заседание с Комисията по транспорта тук в комисията и през април да гласуваме в пленарната зала. Но, както казах, до сега все още не сме занимавали толкова много с енергетика и цифровизация, но тази вечер да започнем. Благодаря. Е, е, благодаря. В случай, че не стигнете до споразумение тази вечер, е, насрочили сте още един кръг за месец март. Да се надяваме, че няма да се наложи. Точка разни. Нещо друго няма. В такъв случай ви информирам, че следващото заседание, първоначално насрочено за 4 март, е отменено и е определена нова дата е, понеделник 18 март от 15 до 18.30 часа в Брюксел. Закривам заседанието. Благодаря ви за участието.